гледни точки, но ние, които сме тук, сме обединени от две неща. Първо, нашата отговорност към тези милиони хората, които са ни се доверили със своите надежди и страхове. На второ място, всички ние всъщност имаме голям късмет, защото животът в услуга на другите е живот изживян пълноценно – но единствено ако откликнем на очакванията на милионите хора, които са с днес в тази зала, ще можем да го кажем. Ако направим грешка, тогава най-уязвимите плащат най-високата цена младите мъже и жени, които не виждат нищо хубаво в своето бъдеще. Обърканите майки, бежанки, които носят децата си на ръце, но нямат дом бащите, които не могат да намерят работно място, за да се погрижат за близките си, и мнозина, които са забравени, чиято идентичност е под заплаха. Всъщност, основната характеристика на миналото десетилетие бяха именно хората, които намираха своя глас. Милиони излязоха на улиците, протестираха, изпращаха твитове, съставяха подкастове и пишеха какво искат, така че да бъдат ясно разбрани. Всички те искаха едно и също справедливи възможности, шанс да могат да се преборят. Скъпи приятели, хората по света знаят какво искат, но очакват от нас да ги водим по този път. Очакват ние да можем да предвидим обстоятелствата пред нас и да можем да се подготвим, което означава да си задаваме въпросите какво ще стане ако. Тези въпроси не са някакво теоретично упражнение или каприз, особено в моя регион – където всъщност възможно най-лошите сценарии не са само хипотетични, а напротив понякога стига твърде близо до границите на нашата реалност. Освен това, случващото се в Близкия изток се усеща навсякъде по света. Затова първо ще спомена най-голямата рана на нашия регион – какво би станало, ако светът се откаже от решението с две държави за палестинско-израелския конфликт? Имаме вече над 70 годишен конфликт, който унищожи надеждите за справедливост. Защитниците на решението с една държава днес се опитват да наложат немислимо решение на региона и на света. Една държава – която разчита на структурни неравенства, като палестинците са граждани втора ръка. Решението с една държава означава да загърбим съседството и да увековечим разделението между хората и религиите. Преди пет години аз бях в тази пленарна зала, говорих за опасностите – ако не постигнем мир. И днес трябва откровено да кажа, че тези опасности са още по-големи. Насилието продължава, изграждането на поселения продължава, пренебрегването на международното право продължава. Казва съм го безброй пъти, по безброй начини, но ще го кажа отново и отново. Един мирен свят – не е възможен без стабилния близък изток. А един стабилен близък изток не е възможен, ако няма мир между палестинците и израелците. Какво би се случило, ако Ярусалим, един град, който ми е много скъп – има огромно историческо значение за моето семейство, продължи да бъде спорен град. Можем ли наистина да си позволим да отнемем на християните и мисюманите възможността да живеят заедно? Този град е символ на тази възможност. Не бива да се стига до политически конфликт. Сега да се прехвърлим напред във времето, това, което стана в последно време, конфликта между САЩ и Иран. Какво би станало, ако нито една от двете държави не отстъпи и ако всички ние бъдем въвлечени в невъобразим хаос? Една всестранна война означава риск за стабилността на целия регион – и нарушаване на глобалните економически вериги, на заплаха за енергийните пазари, нарастване на тероризма по света. Ще задам още един въпрос. Какво би станало? Какво би станало, ако Ирак не успее да разгърне потенциала на своя народ? И ако се е, върне към този цикъл, продължи вече 17 години на възстановяване и нещо още по-лошо конфликт, Ирак притежава 12% от нефтените резерви на света. Но нещо по-важно, Ирак е дома на 40 милиона население, което страда четири десетилетия заради войни, санкции, окупация, религиозни конфликти и терора на ИДИЛ. Днес всъщност бъдещето зависи от един много крехок мир, но аз не бих изоставил моите братя и сестри там. Какво би станало, ако е, Сирия отново се върне към гражданския конфликт и остане заложник на световните съперничества? Какво би станало, ако ИДИЛ се възстанови и Сирия се превърне е, в сцена на атентати, подготвени по целия свят? Сирия в момента не е в заглавията на вестниците – като че ли забравяме страданията, но кризата там не е свършила през последните 9 месеца над половин милион бяха разселени, много от тях вече са превърнати в бежанци. Нима някой от нас в тази зала иска отново да имаме криза с сирийските бежанци, с целия ужас, който наистина е покъртителен Нима искаме друго дете да бъде отдавено на нашите брегове? Със сигурност не. Но нека ви попитам, какво би станало и ако Либия също се върне към многостранна война и се превърне накрая в провалена държава? Какво би станало, ако Либия е новата Сирия? Тя е много по-близка до континента, който е дом за вас. И пак ще попитам, какво би станало, ако арабските правителства не успеят да разкрият 60 милиона работни места през идното десетилетие за нашата младеж. Ако ние се провалим, няма ли да създадем прекрасните условия за създаване на екстремистски групи, ние ще създадем единствено уязвимост и безнадежност. Можем ли да позволим в региона младите да живеят без надежда? Скъпи приятели, нека всички тези сценарии, какво би станало ако се окажат продуктивни, за да можем да избегнем безбройни трагедии и да водим своите народи по техния път. Моята вяра в Всевишния само увеличава моя оптимизъм и вяра в силата и устойчивостта на човечеството. Мисля, че винаги има един по-добър, по-единен вариант на нашето съществуване. Светия Коран ни учи, че тези, които имат търпение и се доверяват на Всевишния, ще оженат най-големите ползи. Но търпението е трудно в един свят, който става все по-забързан и решенията се взимат за част от секундата. Всички очакват мигновени резултати, но водачеството означава точно обратното – да помислиш, да бъдеш мъдър, да имаш дългосрочна визия – повече от всякога имаме нужда от едни търпеливи политики, защото всички ние носим отговорност да защитаваме дългосрочните интереси и благоденствия на своя народ, да реагираме на бързо възникващите събития с премерен отговор, а не без да мислим, защото политиката не е игра, в която печели най-бързия – Понякога, колкото по-бързаме, толкова повече се отдалечаваме от финиша. Моят баща, покойният крал Хусейн, ме е научил, че работата за мира е винаги по-трудния, но по-достойния път. А един труден път, който се извървява с приятели, приятели като вас и хората от Европа – си заслужава, за да можем да стигнем до бъдещето, към което нашите народи се стремят и нашият свят заслужава. Благодаря ви. Ringraziamo, il re di Giordania. Благодарим на Негово Величество Абдула II за обращението към Европейския парламент. И слушахме внимателно всичко, което имахте да ни кажете. Благодарим ви за търпеливия подход за преследване на мира чрез диалог. Пътят напред е да вървим заедно. Трябва да се подчертаем това, което трябва да свършим за в бъдеще заедно. Много ви благодаря. Сега за кратко ще прекратим заседанието, след което ще продължим с гласуванията.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 Президент! Председателят. Заседанието се възобновява. Преминаваме към гласуване. Смятам, че ще ни трябва около час и 20 минути. Ако бъдем бързи, може да ни трябва и по-малко. Сега ще гласуваме по а, едно а, решение на председателския съвет. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Wir kommen zum Bericht Wisniewska. Wir haben eine Докладът Вишневска е следващият доклад, който ще гласуваме. Тук имаме електронно гласуване. Гласувайте, моля. I say nicht. I don't see. Нека да завършим гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сега дам думата на колегата Колая. Now my point is Искам да кажа следното, което вече всъщност не е актуално. Просто иска да кажа да изчакате всички, докато седнат и да запазят тишина. Председателят, добре, ще се справим. Колегата Пореба е следващия доклад, който ще гласуваме. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Докладът идере. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Ам але abgestimmt? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Предложение за резолюция във връзка с Европейския зелен пакт. 45-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 53. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. А, гласуваме електронно по 21-во изменение. Гласувате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 Antrag 15 in namentlicher 15-то изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 47-мо. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 16-то изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 23-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 6. Оригинален текст на две части. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. 48 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение. За, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно. Имаше много въздържали се. Гласувайте, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Оригинален текст за. Против. Въздържали се. Приема се. 24-то изменение за. Против въздържали се, отхвърля се. 25-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 26, гласуваме електронно, гласувайте, моля сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Параграф 9. Оригинален текст на две части. Първа част гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Втора част кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 27-мо изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля сега. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се.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 Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 49-то изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 17-то изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърто изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Петдесето изменение на две части. Гласуваме електронно по първата част. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме електронно втора част. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 14, оригинален текст на две части. Гласуваме електронно по първата част. Край на гласуването. Приема се. Втора част гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Трета част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 67 изменение. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Параграф 15 е оригинален текст на две части. Първа част гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Нека обаче да гласуваме електронно, за да сме сигурни. Гласувайте, моля, по втората част сега. Край на гласуването. Приема се. Параграф 16 на 4 части. Първа част кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Трета част за. Извинявам се. Исках да кажа, че се приема. Извинявам се, пак сбърках. Втората част се отхвърля. Трета част, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Четвърта част, за? Против? Въздържали се? Приема се. 68 мо изменение гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 58 изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 73-то изменение. Поименно гласуване. гласуване.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 Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Четвърта част. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. Пета част. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Гласуваме електронно по изменение 1. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 23. Гласуваме на две части оригиналния текст. Гласуваме електронно първа част. Край на гласуването. Приема се. Втора част гласуваме електронно. Всички гласуваха. Край на гласуването. Приема се. Изменение 29. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 30 изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 41 изменение на две части. Гласуваме електронно по първа част. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част гласуваме електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 24 по оригиналния текст на три части. Гласуваме електронно по всички части. Гласувайте, моля, за първа част. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се трета част. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 42 изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 31-во изменение. Гласуваме електронно на две части. Гласувайте, моля, за първа част. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Пето изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по оригиналния текст на параграф 27 на две части. Първата част гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Искате ли да проверим електронно? Добре, отхвърля се. 32 изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 33-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 43-то изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Параграф 30, оригинален текст на две части. Гласуваме по първата част, за против, въздържали се, приема се. Втора част, за против, въздържали се, приема се. 18-то изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега.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 51 во изменение. Кой е за? Против? Кой е за? Малко уморен ми изглежда. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Параграф 30. Искате електронно гласуване по 51 во изменение. Добре, гласуваме го сега електронно. Гласуваха ли всички? Приема се. Параграф 36, оригинален текст на три части. Първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, приема се. Трета част, гласувам електронно. Гласувайте, моля, сега. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Приема се. 72 изменение. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 70-то изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 40-то изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Осмо изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля сега. Всички ли гласуваха?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 Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Трета част. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Четвърта част. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Девето изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 11-то изменение. Гласуваме електронно по две части. Гласувайте, моля, по част първа. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Втора част. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. С това отпада оригиналния текст. 54-то изменение. Гласувам електронно. Гласувайте, моля, сега. 54-то изменение. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 53 параграф по оригиналния текст. Първа част електронно. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 19-то изменение. Кой е за? А, извинявайте, гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 55 параграф по оригиналния текст. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по оригиналния текст на параграф 56 на три части. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, за първа част. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Гласуваме електронно за втора част. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Трета част, моля, гласувайте. Всички ли гласуваха?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 Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 65. Гласуваме по оригиналния текст на три части. Гласуваме електронно по трите. Гласуваме сега по първа част. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Втора част, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Трета част. Гласувайте, моля.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 Приема се. Втора част. Гласувайте, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 34-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се.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 Параграф 80 по оригиналния текст на две части. Първа част кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 71 изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 12-то изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 57-мо изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се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 против, въздържали се, приема се. 35-то изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 85 по оригиналния текст. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 59-то изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Всички гласуваха. Край на гласуването. Отхвърля се. 36-то изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по оригиналния текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 52 изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по оригиналния текст на 4 части. Първа част кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Трета част за. Нека да гласуваме електронно по част втора. Гласувайте, моля, сега. Край на гласуването. Приема се. Трета част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Четвърта част гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Параграф 90 оригинален текст. Гласуваме на 5 части електронно. Гласуваме електронно по първа част. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме електронно по втора част. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Трета част. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Четвърта част. Гласувайте, моля, сега. Край на гласуването. Приема се. Пета част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 60-то изменение. Гласувам електронно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха?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 Отхвърля се. 38 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Отхвърля се, извинете. 39 то изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 64-то изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се.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 въздържали се, отхвърля се. 62 изменение, гласуваме електронно, гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 13 изменение, гласуваме електронно, гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по оригиналния текст на 107 параграф. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. 63-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 20-то изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 65-то изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 66-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 44-то за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Сега гласуваме по цялата резолюция. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването? Приема се. Сега преминаваме към резолюцията във връзка с прилагането и мониторинг на разпоредбите за правата на гражданите. Имаме 6 гласувания. Всичките са електронни и гласуваме по първото от тях. По параграф 8. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Приемам се. Параграф 12. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Край на гласуването. Приема се. Параграф 18. Гласувайте, моля, сега. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Параграф 19. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Параграф 20. Гласувайте, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по цялата резолюция. Гласуваме електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се.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 Второ изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трето изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Четвърто изменение.